Има действително някои трудности при тълкуването. Следващата част от ОСП ще започне през 2015 година, така че 2014 ще бъде една преходна година. Трябва наистина да изясним какви ще бъдат последиците за развитието на селските райони. Серджо Силвестри се следващия оратор. Да, колегата ме изпревари, защото и аз исках да задам подобен въпрос. Първо и аз искам благодаря на Ана Йенсен. Но въпрос, за който става дума, никак не е лек. През 2014 година а, продължава действието на ОСП. Това всъщност е продължението на това, което имахме през 2013 година, при обаче значително съкрещаване на средствата. Оказва се, че ОСП е някакъв банкомат, от който си теглим пари, за да ги използваме за други дейности на общността. Това е една идея, която аз решително отхвърлям. По време на обсъжданията в пленарна зала, в присъствието на комисар Чолуш, той просто изхождаше от факта, че ще бъдат съкратени средствата за селско стопанство. Приемаше го за даденост. Аз мисля, че трябва да се противопоставим на това. Мисля, че в момента, в който европейските институции бъдат натоварени с нови задачи, те трябва да получат пари за това. И това се случва. В селското стопанство а, обаче не е така. Ако вземем службата за външна дейност, тя има съответните задачи, персонал, сгради и разполага с съответните финанси за това. Тоест, създаването на тази служба за външна дейност е свързана с големи разходи. Откъде ще вземем парите? От селското стопанство. Аз не искам селското стопанство да страда и да работи с по-малко пари. Непрекъснато се съкръщават средства дружествата, създават се някакви нови служби на европейско равнище и парите за тяхната работа се взимат от селското стопанство. Трябва много да внимаваме и нашата комисия по, санско, по, извинете, по бюджета трябва много да а, внимава и да отхвърля предложения, които предвиждат а, от селското стопанство да се теглят пари, като от някакъв а, банкомат. Присъединявам се към това, което каза Джордж Лайм. Трябва да видим как ще а, оформим тази преходна година, 2014 година, защото 2014 година ще въжат регламентите, които въжат та е, и сега, само че при наличието на по-малко финансови средства. Това безпокои, разбира се, е, селските стопани, а селското стопанство знаем, че е сектор, е, който има нужда от по-дългосрочно планиране и по-дългосрочна перспектива. Наша задача е да внимаваме да не навредим на селското стопанство. Председателя, благодаря Серджо. Ако няма други желащи да се изкажат, ще дам думата на Ана Йенсен, след това на комисията и накрая на колегата Данчила. Ана има думата. Да, благодаря. Мисля, че комисията трябва да отговори на някои от въпросите. Но а, е, сега говорим за сигурни и несигурни неща. Ако няма споразумение и ако останем с, с сумите от 2013 година, а, е, тогава единствен, ед, е, единното плащане е единственото сигурно нещо. Защото това а, са парите, които се дават на съкостопанските производители. А, така че в този смисъл има, има сигурност. Обаче, е, когато говорим сега за финансова дисциплина, за европейски тавани, действително тук вече е, възниква несигурност. Господин Силвестрис спомена, че е, общата сълскостопанска политика е нещо е, като крава за кеш, е, дойна крава е, за бюджета като такъв през този програмен период. Той е доста прав. И причината е, защото когато беше направена многогодишната финансова рамка от 2007 до 2013 година, е, това стана посред нощ и се оказа, че има твърде много пари за началото на програмния период и сумите е, се намалиха все повече спрямо настоящите нужди. Аз знам това. Имаше дискусия в тук, тук в комисията дали е, започваме да говорим за финансова дисциплина, защото е, е, имаме все по-малко и по-малко е, мар, мар, марджини. И е, от сълскостопанската политика се използват пари и за други цели, е, като например за външни дейности. Но при новия програмен период това няма да е така. Ние ние се доближаваме до етап, е, когато нашата комисия ще е, настоява за това сумите, е, които са за селско стопанство, да си останат за селско стопанство, защото са малки. И това трябва да стане ясно от сега тук е, не е място, откъдето можете да си взимате пари. Е, трябва ни гъвкавост е, като цяло, но гъвкавост означава, не означава това, което не е похарчено да се харчи за нещо друго. Това не е гъвкавост ние се доближаваме до ситуация, е, при е, която въпросът за финансовата дисциплина ще бъде от ключово значение и е, заради това очаквам комисията да каже какво ще прави но мисля, че ще има въпрос, по който и нашата комисия ще трябва да вземе категорична позиция. Съгласна съм с това, което се спомена от вашия докладчик. Въпросът за достатъчни плащания. Е, това е въпрос, е, е, по който трябва да се произнесе Комисията по регионално развитие. Трябва да се вземе предвид обаче развитието и с костопанските райони. Благодаря за това, което се каза. Ще го взема предвид и ще ви уведомя за отговора на комисията за това как ще се справи с финансовата дисциплина. Благодаря. Грация Анкора. Благодаря, Ан. Естер. Благодаря, господин председател. Извинете, че закъснях. Трябваше да дойда от е, друго заседание. Исках да добавя към дискусията нещо по-специфично. Очевидно, докладчика е е, споменал пилотните проекти в подготвителните дейности. Мисля, че за нашата комисия е важно да поддържаме натиска върху комисията, за да наблюдават цените и е, защото трябва да извлечем колкото може повече информация е, от съществуващата система, но системата е много фокусирана върху, системите, върху цените в селското стопанство и супермаркетите, без да включва дискусията за това какво се случва а, е, а, е, помежду. Вчера с комисария Барние обсъдихме нелоялните практики, които биха могли да се наблюдават в търговията на дребно и по хранителната верига, така че е много важно да се предприемат съответните стъпки на това място. Второто нещо, което исках да добавя е това, че както направих преди няколко години, сега ще предложа изменение да увеличим, макар и с малко бюджета на ветеринарно-медицинските служби и служби за, службите за безопасността на храните, защото видяхме какво става с месото обозначено като говеждо. Комитета по околната среда ще пише доклад върху измамите с храните. Е, и независимо от това дали явлението е, е структурно или не, наблюдаваме го все по-засилено, така че трябва да намерим от някъде пари, за да увеличим мъничко е, средствата за ветеринарно-медицинските служби, което ще позволи на хората да излязат от офисите си и да отидат на място при храните, които трябва да бъдат инспектирани. Аз съм а, достатъчно реалистично настроена, за да смятам, че лесно ще намерим парите. А, но тъй като наблюдаваме все повече измами в сектора на храните, мисля, че трябва да го направим, защото няма защо в противен случай да обвиняваме ветеринарно-медицинските служби за измамите. Исках просто да добавя тези идеи. Мисля, че на настоящия а, а, етап а, комисията може би ще поиска тези пари да бъдат а, намерени. Когато го предложих преди няколко години, комисията каза, не, не, предложението е много хубаво, но ние не искаме да го прави. А, и когато те казват, ние не искаме да отделим тези средства, за нас означава, че те не искат да засилят контрола. Законодателството е окей, okay, но контрола трябва да бъде поет само от страните членки. Това не е много сериозно намерение ако продължаваме да а, изготвяме европейски закони без да контролираме тяхното изпълнение, ние а, атакуваме сами нашите позиции. Така че сега се надявам комисията да иска тези пари да бъдат отделени и контрола да бъде засилен. Благодаря. Благодаря. Няма други изявления. Ще дадем думата на комисията. Генерална дирекция Агри, госпожа, госпожа Баршман е тук. И след това Дансила ще приключи. Заповядайте, госпожо директор. Благодаря. Първо, няколко, първо искам да кажа тактически е, неща по финансовата дисциплина. Вярно е, че е, това, което комисията каза по реформата на ОСП, е, се базира на е, реформата на ММФ. И още 2013 с 2014 година се каза, че ще се прилага финансова дисциплина. И може би трябва да ви кажа, че преходните регламенти, е, които по които се споразумяха парламента и съвета миналата година за преките плащания, е, които се прилагат за 2013 година, се отнасят и за 2014 година, това, което обсъждаме в момента. По финансовата дисциплина, е, следващата седмица до 31 март комисията трябва да предложи на парламента и на съвета каква финансова дисциплина да се прилага за 2014 година комисията подготвя предложение, Нищо повече не мога да ви кажа за момента. Крайният срок за изготвянето на предложението е 31 март и тогава парламента и съвета е, до 30 юни трябва да определят е, процента на финансовата дисциплина. Ако до 30 юни няма споразумение, тогава процента ще бъде определен от комисията. А в последствие може да предложи да се адаптира е, това нещо и тогава ще се прецени прецени дали сме пренебрегнали разходите на ОСП и тогава ще има и окончателно споразумение с ММФ. Тогава обаче само съвета ще може да определи е, процента и това трябва да стане до 1 декември. Защо на 1 декември? Докладчикът правилно каза, че на 1 декември започват да се плащат преките плащания. Така че е, държавите членки, самите фармари трябва да знаят е, колко пари ще има до 1 декември. Очакваме предложения. Bene, se non ci sono interventi... Чудесно, ако няма други изявления, ще дам думата на Дюрика за да приключи. Благодаря, господин председател. Аз е, изслушах изказванията на колегите и заключенията са съвсем, съвсем ясни. Имаме нужда от повече сигурност. Но също разбрахме това, че основната сигурност трябва да бъде тази, да отхвърлим всякакви предложения за урязване на бюджета. Мисля, че комисията ни трябва да отговори на тези цели, да се бори свирепо, за да се запази тази идея. В този смисъл трябва да направим връзка между бюджета за Комисията за земеделието и общия бюджет за Европейския съюз. Благодаря. Джордж, ке се parola? Prego, Джордж Лайн. Джордж. Uh, uh, Само искам да поискам комисията да поясни. Uh, като говорите за финансова дисциплина, ви смятате да намалите бюджетните редове с 2 до 3%. Как ще проработи тази система? Като кажете 3%, това ще бъдат 3% за всички. Може ли да обясните как ще работи тази система? Благодаря, Джорджо. Сега давам думата пак на комисията. за повед. Това, което възнамерява да направи комисията във връзка с регламента за директните плащания е да определи единна ставка, която да бъде е, платена на фермерите когато те калкулират плащането за своите фермери, но а, все още комисията не е приела предложението в подробности. Ще го направи следващата седмица, поне такъв е плана. Госпожа Магинес, още едно изяснение. Така процента ще се определи е, за всички фермери, е, какъвто и да е размера на плащанията. Значи ли това 5000 или над 5000?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 отново подробностите от предложението ще бъдат съобщени следващата седмица. Е, това, което мога да ви кажа, че когато се прия реформата 2003 година, комисията направи заявление, е, че имаме франчайзинг за 5000 е, и за финансова дисциплина. И мога да ви кажа, че при предложението за преки плащания за следващия период по член 8 комисията е, предложи 5000 евро. Обаче, е, когато се приеме окончателното предложение на комисията, тогава ще мога да го съобщя. Колеги, се non ci И така, колеги, ако няма други изявления, може да приключим с нашата работа. Като припомним, че ще се видим следващата седмица на 27 март в 15 часа. Моля координаторите да останат в залата, за да може да приключим частта от събранието, което не можа да бъде осъществена тази сутрин. Благодаря на всички. Довиждане и с това приключваме нашето заседание.